Гласуването ще бъде утре в 12 часа. Продължаваме е, с е, следващата точка. Въпрос е искане за устен е, отговор към е, комиси, е, комисията е, въздействието на мерките за економии върху е, условията, при които живеят хората с увреждани. Първи оратор е госпожа Перванш Берес. Благодаря, господин председател, госпожи комисар, драги колеги. Комисията по заетост пожела да зададе въпрос, свързан с въздействието на политиките на бюджетни ограничения върху условията на живот на хората с увреждания. И преди да изложа този въпрос, искам да кажа, че една среща извън тази зала има голям отзвук ако съдя по реакциите в неправителствените организации и институтите, които се занимават с хората с увреждани, с техните проблеми. 10% е процента на лицата с увреждания спрямо средните стойности с 70% повече е бедността сред това население. Поне една четвърта от населението се сблъсква с проблеми, свързани с психичното здраве. При по-възрастното население е, е много е, висок процента на лицата с увреждания. 35% е, сред младите с увреждания се сблъскват с тези затруднения. Наистина проблема е изключително важен. Знаем, че Европейския съюз разполага с цял арсенал и вие отговаряте за него, госпожо комисар, по хартата за основни права, където се посочва, че е накърнима е, е, достоинството на човека да признава в отделните членове за пазване на правата на лицата с увреждане и участието им в активния живот. Няма да цитирам тук нито конвенцията на ОНЕ, нито договора за функциониране на ЕС Комисията в приоритетите на стратегията 2010-2020 година посочва, подчертава волята си да гарантира на лицата с увреждания достъп до различните мерки за подпомагане и социална помощ. Лицата с увреждания трябва да участват пълноценно в живота, трябва да разполагат с достъп до лични асистенти. Също така по-голям брой от лицата с увреждане трябва да имат достойно възнаграждение. И Европейския парламент реагира на базата на доклада на госпожа Кроза в резолюция от октомври 2011 година. Но днес какво установяваме? Установяваме, че политиките на бюджетни ограничения оказват много сил въздействие върху условията на живот на хората с увреждани, особено що се отнася до достъпа им до здравеопазване, до инвестициите, свързани с гарантиране на тяхната мобилност. Целите на стратегията Европа 2020 година бяха да се постигнат 75% заетост и намаляване с 2 милиона на лицата, застрашени от социално изключване. Но ако ние не включим на пазара на труда лицата с увреждания, няма да постигнем тези цели. Освен това, трябва да се гарантира равнопоставеност, равни шансове и лицата с увреждания трябва пълноценно да могат да изпълнят своя жизнен проект. Именно за това Европейската комисия трябва да бъде последователна по отношение на приетата от самата нея стратегия, подкрепена от Европейския парламент. Тук парламентът също а, трябва да а, даде своя принос. Европейската комисия трябва да а, прецени какви ще е, бъдат препоръките, които ще изготви и ще приеме е, парламента, що се отнася до е, достъпа до здравопазване на лицата с увреждания. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на комисар Рединг. Благодаря, господин председател. Бих искала да кажа на госпожа докладчика, е, че чухме нейното послание и че, разбира се, Европейската комисия следи от близо не само онова, което и казва парламента, но и онова, което парламентът иска. Е, просто защото ние искаме едно и също нещо – ние искаме основните права на гражданите е, да бъдат спазвани и искам да уверя е, този парламент, че тази година е, ще поставим на масата европейско законодателство за достъп, accessibility, който беше е, предложен. Аз е, съм напълно съгласна с е, госпожа докладчика, когато казва, че економическата криза и застаряването на населението, защото и двете се съчетават, засегна системата за социална закрила. Е, финансирането на социалните услуги е, става все по-трудно. Едновременно с това ние чудесно знаем, че необходимостта е, от търсенето на стимули за економически растеж е, посочва и процента на заетост е, за цели е, групи от населението. И тук аз включвам и инвалидите. Ние знаем, че хората с увреждания са изправени пред повече препятствия, отколкото останалите групи от населението. Това се отнася дори когато има економически растеж. Представете си е, какви са проблемите е, по-малко работа, е, по-необразовани, по-бедни. Това се влушава още повече, когато има економическа криза. Има групи от населението, които са все по-изложени на риск, в все по-несигурно положението. Искам да цитирам изследване е, от Европейския консорциум за човешки права на инвалидите. Там се казва, че намалявайки разходите за социална закрила и защита, може да доведе до е, диспропорционална безработица на хората е, с, с увреждания. Така че връзката не е просто хоризонтална, а се развива в геометрична прогресия. Така че опасността за инвалидите е много голяма. Е, фундацията е наблюдавала 6 държави членки Ирландия, Гърция, Португалия, Испания е, е, и Великобритания. Това са държави членки, където има економическа криза и е очевидно, че Европейския съюз не може да пренабрегва тази геометрична прогресия в промяната в положението на хората с увреждания. Вие вероятно знаете, че е, по време на европейското 6 месечие имаше препоръки за Естония, Дания и Холандия. И там имаше многократни позовавания на въпроси свързани с инвалидите. Вие знаете, че в момента комисията работи върху препоръка за цикъла за 2013 година и аз не вярвам нещата да се подобрят, такмо обратното. За нас а, а, недъга е, е точка, в която се съчетават много други въпроси и ние трябва да включим тези проблеми, този, тази тази, този факт, който засяга цялото общество, във всяка политика, която прилагаме, е, в е, стратегията за економически растеж Европа 2020. Това е просто един пример измежду много други. Е, наскоро ние приехме пакета за социални инвестиции. И там се подчертава необходимостта е, държавите членки да инвестират в услуги, които увеличават човешкия капитал и увеличават участието на хората в економиката е, и дава възможност на хората с увреждания да, е, да, всъщност да се справят с този риск. Има и предложение на комисията по е, Европейския социален фонд е, да има достъп до висококачествени услуги, включително здравни и социални услуги от е, общ характер. Това е един от шесте приоритета за инвестиции. И това включва и развитие на интегрирани здравни услуги за да се предотврати институционализирането на групите в най-неравностойно положение. Това е друг проблем, който ние многократно вече сме обсъждали в парламента. Така че това е ясна логика на социалната пазарна економика. Е, съжалявам, че говоря е, сега за логика на социалната пазарна економика, но и тя трябва да бъде интегрирана, е, защото това е шанс за развитие на определен сегмент от социалната пазарна економика. Искам само да цитирам така наречените е, е, работни места в здравеопазването. Те, а и зелените работни места в зелената економика, работните места в цифровите услуги. Тук има възможност за економически растеж и това трябва да бъде включено в е, годишния преглед за економически растеж от 2012 година, където е, комисията препоръчва инициативи от страна на държавите членки, за да се е, улесни развитието на тези услуги. Сега така наречените бели работни места – 2, милиона работят 2010 година, 1,5 милиона ще станат до 2013 година и ще станат 10% от е, заетите в Европейския съюз. Социални и здравни услуги между 5 и 13% от е, националните програми за економически растеж с 800 милиона годишно за европейската економика. Аз е, знам, че веднага и съвсем правилно е, парламентът ще каже, е, че заплащането в белия сектор е под висок натиск. Сигурни е така, обаче ние трябва да а, погледнем какво става там и да преценим как можем да развиваме работните места и работните места, свързани с интеграцията на инвалиди. А сега трябва да видим и данъчната политика, защото е, сигурно в много държави членки има данъчни стимули. Е, за да е, се наймат повече инвалиди, да се насърчават инвалидите да останат на работа или да се върнат към пазара на труда. И това ме връща към европейското законодателство, е, на което се основават много от дейностите ни. Това е директива на съвета 27.8 е, обща рамка за равно третиране е, и е, то трябва да бъде включено в националното законодателство във всички държави членки, защото държавите членки отговарят за прилагането на законодателството в конкретни случаи и комисията просто наблюдава как държавите членки е, прилагат тези е, директиви на съвета в националното право. 2013 година е, аз ще изложа доклад по приложението на тази директива и тогава сигурно ще го обсъждаме в този парламент. И искам също така да кажа една дума за Конвенцията на ООН по правата на инвалидите. вие знаете, че Европейския съюз е страна по тази конвенция и, и е, и ние непрекъснато насърчаваме държавите членки е, да подпишат тази конвенция. Тази година комисията ще обнародва първия си доклад до съответния комитет на ОНЕ за това как Европейския съюз изпълнява задълженията си по конвенцията и ще се преразглед... и ще се прецени какъв е, е напредъка е, по е, прилагането на тази стратегия. Докладчика вече я цитира и по средата на тази година ние ще предложим правна рамка за accessibility и мисля, че ще бъде много важно не само за инвалидите, но също така и за застаряващите инвалиди, които стават все повече в нашия Европейски съюз. Благодаря, госпожо комисар, за детайлното изложение. Искам само да ви информирам, че в моите материали е записано, че бяха предвидени за вас 3 минути. Е, и е, понякога имаме проблеми. Просто така, една кратка бележка към вас. Благодаря ви. За две минути, господин Коша. Благодаря за думата, уважаеми колеги. Госпожо Рединг, аз ще бъда съвсем конкретен. Призовавам комисията да преразгледа стратегията за е, хората с увреждане. Освен това, ние знаем, че положението на хората с уврежданията да се е влушило във всички европейски държави. Дискусията е много навременна. Необходимо ни е обаче да говорим за положителни примери, за дългосрочни стратегии, например за унгарската стратегия. Друга тема е темата за институциите за хората с увреждания. Още една важна тема е това, което правим за хората с увреждания, най-вече за хората с особено тежки увреждания. Дори тези хора трябва да имат заетост на съответното ниво. С премахването на така наречените защитени работни места, много хора с увреждания бяха изгонени на практика от пазара на труда услугите за хората с увреждания трябва да бъдат не автоматични, а индивидуални. Нямаме нужда от автоматични услуги. Имаме нужда от индивидуални целенасочени услуги за хората с увреждания. Друга една тема е темата за социалното включване – това включване трябва да започне още по време на началното образование. Трябва да се подкрепи достъп на хората с увреждания за тяхното работно място, независимо за това за какви увреждания става дума. тъй като адаптирането на съответното работно място за хора с увреждания струва колкото един iPhone, не повече. И в заключение още една бележка. В Съединените щати по време на кризата 700 милиарда бяха отделени за стабилизиране на финансовия сектор. Какъв е резултата? 270 хиляди хора с увреждане излязоха на улицата. С това искам да покажа, че това не е правилният път. Правилният път е акти, са активните мерки, включването на хората с увреждания. Благодаря, госпожа Гънч. Господин председател, много говорихме за това, че економическата криза засегна най-уязвимите групи. Защитата на правата на хората с увреждания трябва да се засили и то, това трябва да застане в центъра на стратегията Европа 2020. Хората с увреждания трябва да бъдат поставени като акцент в тази стратегия. Съкръщаването на разходите не бива да означава хората с увреждания да не биват интегрирани на пазара на труда. Така, например, в Унгария с задна дата бяха намалени инвалидните пенсии. Тези инвалиди останаха без социална подкрепа и без средства. Затова призовавам институциите още веднъж да а, помислят върху въпроса до каква степен се дискриминират хората с увреждания чрез съкръщаване на европейския бюджет и публичните разходи. Трябва също така да се помисли по въпроса с какви мерки това да бъде компенсирано. Благодаря. За две минути госпожа Харкин. Благодаря ви, госпожо комисар. Е, имаше конференция по инвалидите в Европейския парламент и мой колега, е, менеджер на Център за независим живот в Ландфор в Ирландия, е, просто каза, че хора с увреждания винаги, винаги са изложени на риск на бедност и, и особено когато има много строги економии, просто те нямат шанс. Сега въпрос до комисаря, защото мисля, че отражението ние живеем при много строги економии, но това е много по-трудно за хора с увреждания. Ето защо комисията и държавите членки трябва да поемат инициатива, за сигурни, че тези, които имат увреждания, няма да бъдат още по-отхвърлени от обществото. И в комисията по заетостта ние има имаме социални показателите заедно с економическите показатели в е, европейското 6-месечие. През последните години в Ирландия имаше съкръщение на личните услуги е, и освен това е, парите, които се дават на хората да бъдат мобилни. Това им пречи да не влизат в обществото. Дори много хора просто са затворници в къщи. И аз искам да ви кажа, че години наред обикновенно те са работили и, са, и като се нарушава политиката и структура, Та аз много се страхувам са, и то по много въпроси. Хората с увреждания се разглеждат като бреме за държавата е, и в Белгия се говори за това, е, че е, човек, който е в е, инвалидна количка, харчи парите е, на другите. На второ място е, е, говорим за медицински модел, а не за социално приобщение. И накрая, когато се намаляват стандартите за благосъстояние, има все по-голяма безработица за хората с увреждания. Тоест, все повече и повече хора с увреждания живеят в бедност. А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 Благодаря ви. Аз от сърце приветствам тази възможност да се спра да отправя този въпрос на комисията. Ние в парламента много добре знаем каква е безработицата в Европейския съюз. Младите хора с увреждания е, с най-големи е, затруднения ще е, постъпят на първото си работно място, в който и е да било отрасъл. Добри в новите отрасли. Така че предложението за accessibility, както каза госпожа Рединг, е добре дошло. Но ние искаме да има има силно и активно прилагане на директивата против дискриминацията. Съкръщенията, както знаем, намаляват възможностите за независимост и за приобщаване към обществото, дори в най-прогресивните в това отношение страни. И както каза моята колежка Харкинг, има доказателства, че хората с увреждания се справят пред все по-голяма враждебност в държавите членки. И е, беше направено изследване в Великобритания, че е, две е, трети вече се сблъскват с с враждебност, докато само преди няколко месеца е, те са били 30%. Дори в Daily Telegraph е, се пише за това. Виждаме, че хората мислят економически е, страшно късогледо, обаче ефектът от това е дългосрочен. Минута и половина, господин Марфин. Господин председател, аз поех инициативата от името на множество групи от хора с увреждани да участвам в тази дискусия, защото политиката на економия създава диспропорция и нарушава правото на хората с увреждане на независим живот. В Ирландия сме свидетели на урязване на местата за лични асистенти и на грантовете за мобилност. Тези бюджетни ограничения представляват нарушаване на човешките права. Това са неща, за които сме се борили с десетилетия. Това е борбата за правото на достоен е, е, живот. Това отнема правото на хората с увреждания да участват в живота на обществото, е, правото им да участват в обучението, да имат семейства и така нататък. Всичко това е поставено под заплаха. Хората с увреждания не са пасивни жертви жертви. Те се борят с цялото си сърце срещу тези съкръщени. Всички а, е, тези неща не се случват случайно. Те са политически избор, защото Европейския съюз избра да постави на, вреден, на преден план банките и богатите пред хората с увреждане. Това се прави под диктатурата на пазара, под диктатурата на големите е, корпорации, те не могат да бъдат докоснати. Е, за тях трябва да платят най-уязвимите групи.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 Международните задължения, поети от Европейския съюз, сочат в положителна посока, но всичко това се случва само на витрината, тъй като прилагането на тези разпоредби и тези споразумения закъснява. Нуждаем се от социална и политическа реформа в областта на здравоопазването и образованието. В а, Унгария 14% от хората с увреждания работеха преди 10 години. Бяха безработени преди 10 години. Днес техният дял е 31%. Правителствата трябва да поемат своята отговорност а, е, и да се застъпят за хората с увреждания, защото плащанията, социалните плащания към тази група от хора не са работещи мерки. Те създават финансова зависимост. Това, което трябва да се а, направи е да се направят достъпни работни места за хората с увреждания, трябва да се създадат стимули за работодателите, трябва да създадем условия, е, за да могат е, хората с увреждания да закупуват необходимите за тях е, неща. Изобщо трябва да продължим да работим за каузата на хората с увреждания. Много има да се работи в тази област, затова се радвам, че водим този дебат. Темата е много актуална и имаме нужда от конкретни решения. Госпожа Костел за една минута. Господин председател, комисар, 18 е, милиона, 16%, 16 е, е, от населението са с увреждания, 45% са безработни и, и всъщност два пъти повече, отколкото при здравите хора. И бедността е, е с 70% по-висока от, от средната. Естествено, че те са диспропорционално е, е, много им пречи съкръщените и това се отнася за Ирландия. И е, трябва да се види как се отразяват тези съкръщения върху инвалидите. Госпожо комисар, искаме да разберем е, как комисията ще е, се отрази това на макроекономическите мерки за предотвратяване на дискриминацията. Държавите членки е, трябва да имат е, тяхна активна политика, е, за да могат инвалидите да се върнат и да останат на пазара на труда. Как с пакета за инвестициите ще се намали маргинализацията, да си останат в къщи, да са част от общността? Ние, имаме, ние сме длъжни да помогнем на тези, които са в най-благоприятно положение да се спазват техните основни правила. За минута и половина госпожа Джордан. Европски подарък об летошнем 8 марта. Уважаеми дами и господа, Европейски акцент по повод 8 март бяха равните шансове, равнопоставеността. Кризата, която а, преживяваме от 2010 година насам, засяга предимно жени сред тях и такива с увреждани. Във времена на криза и във времена на конкуренция печеля оня, който е по-адаптивен, по-конкурентно способен и по-агресивен. Така стоят нещата и на пазара на труда. Затова най-озвимите групи са най-засегнати. Положението е лошо, защото през 2012 година риска от бедност при хората с, с увреждане беше 21%, в Словения 25%. В тази връзка не бива да забравяме, че една от основните ценности на Европейския съюз е солидарността. Знаем, че е, обществата трябва да бъдат по-ефективни. Необходима ни е повече дисциплина. Не, не бива да потребяваме повече, отколкото произвеждаме, но тежестта на всичко това трябва да бъде равномерно разпределена. Трябва да направим така че онези, които имат най-голяма нужда от помощ, да не поемат цялата тежест или по-голямата тежест на кризата. Та, трябва да направим така, че те да могат да водят достоен начин на живот. Знам, че се стремим към а, а, растеж, а, намаляване на безработицата, справедливо заплащане и така нататък. Господин Хауит има думата. Благодаря, господин председател. Е, тази събота имаш демонстрация, е, защото има един милиард съкръщения и е, всъщност е, и според коалицията в ЕСЕК един от четири от инвалидите е, е, губи помощите което е 6% от лекарите е, казват, че техните пациенти правят е, опит за самоубийство. А в нашето правителство се казва, че 2 от 3 от инвалидите, т.е. 31, 31 е, хиляди в източната част на Великобритания. В Великобритания инвалидите са 8%, обаче поемат 28% от съкръщенията. Те нямат е, достъп до услуги, за да излезат е, от е, леглото си. Плаща им се само да лежат в леглото. Смята се, че те могат да работят и техните помощи непрекъснато се съкръщават и хората с увреждания просто нямат желание да живеят. Благодаря ви за минута и половина, госпожа Стрела Ферейр. <clears throat> Благодаря, господин председател. Да, очевидни са резултатите, въздействието, кризата върху обществото, но особено силно се усещат при уязвимите е, групи хората с увреждания по този начин могат да бъдат засегнати от една втора дискриминация. А, ние трябва да направим всичко възможно това да не се случва. Наистина, конвенцията на ОНЕ беше текст от огромно значение, но е, ние не трябва да позволяваме е, дискриминирана група от хора да бъде обект на допълнителна дискриминация и не трябва да отстъпваме. Изключително важно е всички мерки, които предприемат е, държавите членки, е, всички тези политики трябва да отчитат е, потребностите на лицата с увреждания и е, съответно мерките да не причиняват допълнителна вреда на тези хора трябва да умножим усилията, така че да се гарантират правата на човека на, за всички групи, особено за уязвимите. Член 27 на конвенцията е пределно ясен, що се отнася до правото на труд, но всички ние сме равни и трябва да се ползваме от еднакви права, така че призовавам госпожа комисаря да се продължи работата по този път и държавите членки да направят всичко възможно да не се засяга тази група хора. Uh, сега е, се предвижда процедура по спонтанни изказвания. 12 души са поискали думата, е, но имаме е, само 5 минути. Ние закъсняваме с 15 минути. Трябваше да приключим 23 часа. Така че аз ще приема Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Приема само тези, които до сега не са взели думата. Днешният дебат е много важен за общественото мнение. Ние искаме да привлечем вниманието към това, че хората с увреждания биха могли да бъдат маргинализирани. Това ще се дължи не само на съкрещенията в европейския бюджет, но и на съкрещение в националните бюджети. Парламента много ясно заяви, че хората с увреждания не бива да бъдат ограничавани по отношение на тех, тяхното право на работа и на тяхното право на достъп до новите технологии. Други те органи на Европейския съюз в своята работа трябва да си поставят за цел хората с увреждания да бъдат третирани по равен начин. Искам да апелирам към комисията за следното. Страните членки трябва да заработят стратегии за прилагане на Европейската стратегия за работа с хора с увреждания. Госпожа Прендергаст има думата. Всъщност в е, Ирландия имаме десетилетие на економии и всъщност е, е, всички граждани са данакоплаци и аз мисля, че тези... Ние не можем да харчим пари. Искам да привлека вниманието на госпожа Рединг, защото тя обаче е много заета да преразглежда економическия растеж Искам да ви кажа, че в Ирландия помощите за мобилност дава възможност на хората да живеят независимо и активно в общността и това ще продължи само още 4 месеца. Не се знае с каква схема ще бъдат заменени. Здравните услуги също бяха намалени и се смята, че 40% е, от е, е, пенсионерите с увреждания не получават помощи. Има и 20 и намаление на е, тези, които имат специални педагогически нужди. Благодаря ви, че ми дадохте време за изказване. Една минута, господин Шогор. a gazdasági válság negatv következményeinek enyhtése érdekében életbe lépett. Мерките за економии доведоха до отрицателни последици най-вече за онези групи от обществото, които са беззащитни и не могат да се съпротивляват. Е, би било чудесно, ако комисията разработи препоръки и добри практики. По този начин тя ще окоръжи страните членки да интегрират на пазара на труда хората с увреждани. Знам, че в новите страни членки проблемите са по-големи, отколкото средноевропейските. Но именно тези държави се нуждаят от по-заостреното внимание на комисията. Е, господин Миколашик има думата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 благодаря, благодаря, господин председател. Хората с по-малко образование, хората в неравностойно положение, тези, които рискуват да бъдат отхвърлени от обществото, хората с уврежданията или с, многократ... с, с множество недъзи, психически, физически, това са хората в най-неравностойно положение и в условията на криза те са първата жертва, първите, които загубват работата си. И в друг период, резултат от кризата, тези хора са в периферията на системата за социална сигурност и се радвам, че е, днес е, в 23 е, и 20 ние продължаваме да обсъждаме тази важна задача. Аз високо оценявам това, което каза госпожа комисаря, че Европейски съюз е страна по конвенцията на ООН за инвалидите и очакваме Европейския съюз да се вземе с тези хора. Господин Папа Николао, благодаря, господин председател. За съжаление, две от държавите, които имат големи финансови проблеми, като Гърция, например, особено тежко са засегнати от проблематиката на хората с увреждания и дискриминират а, а, свои граждани. Ще ви дам един пример от Гърция. Безработицата в Гърция е около 20%. Безработицата сред хората с увреждане е 55%. В условията на криза е трудно да се намери работа. Когато някой е с ограничена мобилност, това вече става невъзможно. Днес говорим за социални въпроси и затова трябва да си поставяме практическите въпроси на това как един човек с увреждания да си намери работа. Благодаря, госпожа Жубер. Obrigada. Em Portugal, as pessoas com deficiência representam cerca de um milhão de pessoas. Благодаря. В Португалия а, хората с увреждания са около 1 милион. Националните организации наскоро разгледаха мерките на бюджетни ограничения и тяхното отражение върху хората с увреждани. Констатира се, че хората с увреждания са особено тежко засегнати и за тях на практика няма възможност да се възползват от здравната система. Здравната система не се занимава с тези хора, защото а, а, това е свързано с големи разходи. Хората с увреждания често са принудени да гладуват. Мерките на Европейския съюз допринасят за това. Потъпква се Международната конвенция за хората с увреждания. Европа очевидно е нехуманно място. Председателя, много съжалявам. Сигурно много хора ще протестират, но наистина съжалявам. Нарушавам в момента всички правила. Давам думата на госпожа Редин за заключителни бележки. Um, Благодаря, господин председател. Стратегията на Европейския съюз за хората с увреждания, която е, вие сте много добре запознати, защото тя е от 2010 година, е, насърчава държавите членки да е, стимулират социалното приобщаване и макар държавите членки да отговарят е, за здравни и социални услуги, Европейската комисия е, трябва да бъде лидер. Е, ето, при е, Например, е, е, безработицата, безработицата на хората с аутизъм. Е, ние трябва да имаме специална програма, за да помогнем на държавите членки да интегрира този специфичен недък в нормални работни програми, и комисията се опитва да предложи решения и най-добра практика за държавите членки по специфични въпроси, но разбира се, комисията трябва да помогне самата тя и за това колегата Андор предложи пакета за социални инвестиции, не, Европейската комисия ги използва, за да а, е, а, е, е, направлява държавите членки как да инвестират наличните средства в човешки капитал и социална кохезия. Стратегията, за която попита господин Коша, ще бъде през тази година и ще ви бъде предложена с положителни е, елементи, с това, което ние смятаме, че е необходимо. И като казвам ние, имам предвид държавите членки и е, Европейската комисия, но трябва да пренасочим структурните фондове, не само структурните фондове сега, но и утре, е, заради е, пакета за структурните фондове, от 2013 до 2020 година ние сме определили мерки е, за нуждите е, за хората с уврежданията и е, искаме да има преход от институционална основа към основа на общностите. Това е проблем за много държави членки, а също така и доколко са достъпни средствата. И европейските структурни фондове помагат на държавите членки в много области и а, трябва да има достъп и до е, лична помощ. Това е в структурните фондове и това може да се използва за финансиране на тези действия. Аз е, е, имам, действително мисля това, което съм казала. Има разногласия е, по стимулирането на услугите, защото с застаряването на населението ще има много голяма потребност от услуги и си и трябва да се развиват и нови работни места. И аз е, искам парламента да ни помогне на нас и на държавите членки, за да могат тези работни места да бъдат в интерес на економическия растеж, а не като второстепени работни места. Благодаря на докладчика за пръста, е, който поставихте върху най-трудните проблеми. Е, благодаря на всички колеги в е, парламента, които се изказаха. Комисията ще продължи да работи по този въпрос. Е, председателя. Благодаря, е, госпожо комисар. Благодаря на всички изказали се. Благодаря на е, преводачите. И същото днешно заседание, сутрешно заседание ще започне от 9 часа в сряда а после следобедното заседание от 3 до 23 часа. Всъщност искам процедурен въпрос. Процедурен въпрос. Вие предварително видяхте, че аз искам да задам процедурен въпрос. Когато председателя вижда, че някой иска да зададе процедурен въпрос, вие трябва да вземете предвид. Така че вие трябваше по-рано да